отново да въведем националните валути, драхмата, ирландската лира. Няма ли така по-добре да се преодолее криза? Господин Кели. Като ирландски депутат